първия доклад е, в е, края е, е определена квинтесенцията необходимост от сътрудничество на всички равнища между всички компетентни органи и всички държави членки. Това е квинтесенцията от първия доклад това сътрудничество е, е изключително съществено. Ако то липсва, тогава не ни помагат никакви мерки, никакви действия. Необходимо е, задължително е сътрудничеството между съответните е, европейски компетентни органи и е, компетентните органи на държавите членки. Това е, така да се каже, може би най-важното в този доклад. Вие познавате текста, предполагам. Много неща са направени, изброил съм ги. Взето е решение за множество мерки. Една голяма част от тях са изпълнени, което действително е радостен факт. Олаф също го е представил, но броят на случаите е останал същия. И същевременно стойността на измамите много сериозно е нараснала. Това за мен е голям проблем. Това е и знак, е, че нещо е, не е наред в структурно отношение, е, когато става дума за борба срещу измамите. Съвсем ясно съм подчертал това. Основният проблем е, че липсва доверие от страна на гражданите доверие към институциите. А доверието на гражданите към институциите трябва да се засили. Това е нашето общо желание. Въпросът е как да засилим доверието на гражданите към институциите при положение, че непрекъснато се сблъскваме с подобни проблеми на измама, на нередности, които ние разглеждаме тук в Комисията за бюджетен контрол. И не само ние ги разглеждаме, естествено, те се публикуват в медиите, във вестниците и по тази причина доверието на гражданите прогресивно отслабва. Няма да цитирам сега всички факти, които съм посочил в доклада. Вие ги познавате много нещ... от нещата се повтарят и е, тъй като са включени в предишни доклади, няма да откриваме топлата вода отново, естествено, но ще се радвам, ако вие ми дадете и нови идеи, предложения за допълнение, за подобряване на текста. Е, нещо, което е, е абсолютно необходимо. Във всеки случай е, хубаво е това, че е, имаме доклад от ОЛАВ, който е много изчерпателен, много точен. Но е, при всички положения колегите ще могат да направят предложения за подобрения. Очаквам с интерес дискусията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Кус, за представянето на проекто доклада. Аз ще поема председателството, защото има друг ангажимент госпожа Холмайер. И сега искам да дам думата на докладчиците в сянка. Моля да се вместите в три минути. Първо, господин Ленерс от името на НП. Благодаря. Благодаря. госпожо председател. Е, ще се опитам да е, се справя с е, трите минути, може би по-малко ще ми трябват. Много важен доклад. Изключително важно е, естествено, изразходваните средства да бъдат изразходвани по един коректен начин, съгласно правилата, за да можем да засилим доверието на гражданите. Докладчикът вече посочи, че гражданите нямат доверие към европейските институции. Това не е съвсем точно. Все пак има повече доверие в Нидерландия към е, институциите на Европейския съюз, отколкото към националните. Това е при нас. И така най-важното – през 2018 2,5 милиарда са изгубени в резултат на измамни и неизмамни нередности. Днес след обед, утре ще се обсъждат в съвета за е, въпросите, свързани с МФР, с многогодишния бюджет. Естествено, тези 2,5 милиарда е, са много важни е, за бюджета. Е, е, НП изигра много важна роля. преди две години, седмици в комисията Либе госпожа Кова си бе там. Естествено, ние разчитаме изключително много на Европейската прокуратура, именно в борбата срещу финансовите измами не можем, така да се каже, да, когато става дума за финансови интереси на Съюза, да отнасяме нещата единствено към националните органи. Сутринта, след това, след това да говорим за Европейската прокуратура и нашата борба на европейско равнище. Не трябва нещата да се стиковат. До 6 юли 2019 година трябваше всъщност да има вече изпълнение по отношение на регламента за ЕПО. Ще трябва да накараме и да насърчим държавите членки много настойчиво да изготвят най-сетне своите национални стратегии за борба срещу измамите, защото отдавна мина срока бюджетът в никакъв случай не бива да се намалява. Средствата, които се предвиждат в тази сфера, не бива да се намаляват в следващия МФР. Чешката република, да кажем, започна вече някакви действия с поименно назоваване на тези, които са злоупотребявали със средства най-вече в сълскостопанската сфера. Това също е засегнато тук в доклада и времето ми изтича вече. Само ще подчертая следното във връзка с, с комисията. Имаме нередности, е, е, разкрити е, нередности, но и неразкрити нередности, за които нямаме чак толкова много информация. Така че комисията би трябвало да подобри методологията Е, защото е, разкриването на тези нередности е, след това вече ще помогне не само да се анализират много добре актуалните проблеми, но и да се предвидят съответните мерки. Предполагам, че през следващите седмици ще говорим за това. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Сега давам думата на госпожа Крецо, докладчик в сянка от социалиста за 3 минути. Скъпи колеги, поредния доклад за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Много важен, изчерпателен доклад отнася и до приходната, и до разходната част. на бюджета на Европейския съюз и по-специално в частта, която е, се е, освоява и следи. Защитата на финансовите интереси е въпрос, е, който стои на вниманието на Европейския парламент, но мисля, че не точно по този начин а, пазим финансовите интереси. Според доклада на комисията, измамите не засягат особено голяма част от европейските средства, но има празноти в законодателството. И очевидно не е, е справедлива представата. Бях е, член на комисията в предишния състав, знам какви усилия полагахме за борба с корупцията. Е, и 0,5% от средствата присвоени чрез измама, изобщо не е този огромен проблем, за който се тръби. 4% е, е грешката, но финансово въздействие няма. Един от основните изводи на доклада на комисията, публикуван на сайта на ОЛАФ – е, че през последната година е постигнат добър напредък в освояването на средствата на Европейския съюз и е въведена по-строга система за опазване на бюджета. Сега говоря за доклада на Олаф. Комисията е предприела важни стъпки за борба с измамите, например нови опростени правила за изразходването на бюджета и нова стратегия за борба с измамите за по- широко разкриване. Олаф приветства усилията на комисията за разкриване на измами. Прикамват се държавите членки да укрепват своите системи за разкриване на нередности и измами, но нищо такова не виждаме в доклада на Европейския парламент, въпреки че докладчика също признава напредъка. Затова много държа да бъдат откроени реалните проблеми и да се намери решение те да бъдат преодолени. Хайде да не сме черногледи и да видим как, колко важен е приносът на европейските средства. През изминалите години в 290 региона на Европейския съюз са построени пътища, болници, детски градини, реализирани са научни проекти – Фонда Солидарност беше задействан за Португалия, Испания, страни, които пострадаха от природни бедствия. Милиони нови работни места бяха създадени. Uh, и тъй като ще се гласува резолюция в парламента, призовавам докладчиците в Сянка и докладчика – да участват е, в е, заседание, на което да намерим някакъв компромис. Защото смятам, че с този популизъм пречим на бъдещето на нашите деца. Благодаря, госпожо Крецо. А сега ще дадем думата и на е, докладчика в сянка от Обнови Европа. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на румънски. Направо ще започна с следното. Моята политическа група има една определена позиция по отношение на ролята на Европейския съюз в борбата срещу измамите. Европейската прокуратура естествено играе много съществена роля. Ще играе, би трябвало да кажа що се отнася до гражданите, споделяме напълно визията на нашия докладчик. Измамите, е, корупцията е, подкопават доверието. До 900 е, милиарда понякога се изчисляват загубите – 304 член е, е, от нашия договор е, всъщност показва какви са пътищата и възможностите за борба срещу измамите. Така че не означава, това не означава в никакъв случай, че нямаме възможности да се борим. Напротив, договорно са гарантирани нашите възможности. Трябва да бъдем по-активни и по-ефективни. Цифрите показват, че измамите остават на едно стабилно равнище. Виждаме какъв е броят измами е, и слабостите в борбата срещу измамите в държавите членки. Не можем да успорим, това, че е, измамите и корупцията са е, един много е, широко разпространен проблем. Драматично се покачва броя на случаите в сферата на кохезията. Европейската прокуратура вече е регламентирана. Имаме главен прокурор към момента, но трябва усилено да се работи по структурирането на Европейската прокуратура и тя да започне активно да действа. Ние се нуждаем на европейско равнище е, от средствата, които до този момент се губят. Е, има едно предложение на Европейската е, комисия във връзка с борбата срещу измамите, но естествено трябва да се действа, трябва да се реализират в крайна сметка средствата, които до този момент се губят. Те са абсолютно необходими за новия многогодишен бюджет. Комисията трябва много тясно да работи с държавите членки ако държавите членки не работят достатъчно в това отношение, тогава Европейския съюз трябва да се намеси естествено и да ги е, да ускори процесите. Е, само няколко имат е, национални стратегии, само 13 са приели и са почнали да изпълняват директивата ПИР за защита на финансовите интереси и по отношение на санкциите, очевидно ще трябва да помислим и да разработим един истински механизъм за санкциониране на държавите членки, които очевидно не изпълняват решенията е, на Европейския съюз за разрешаване на проблемите с измамите. Е, съгласна съм с докладчика и с останалите е, докладчици в Сянка – ще трябва при всички положения е, да е, направим така, че е, взетите мерки да започнат да действат и ако е необходимо да продължим с нови предложения. И така, благодаря ви. Колегата Текса от докладчик Псянка от Зелените има думата. Добро утро, благодаря за проекто доклада. Анализира се доклада на Комисията за защита на финансовите интереси. Аз от сега мога да кажа, че ще има някои предложения от наша страна. Колегите настояват за отлагане на срока за внасене на изменения най-малко с една седмица. Някои неща се обсъдиха. Между нас първо във връзка с Европейската прокуратура ЕПО като имаме предвид освобождаването от отговорност, за което гласувахме вчера, бих казал, че трансграничните измами трябва в по-голяма степен да се включат в нашите съображения. Е, необходими са повече ресурси, е, е, доста по-големи, отколкото оценката на комисията за ефективната работа на ЕПО. 3000 приблизително са случаите всяка година. Очевидно ще трябва да се предвидят обаче много повече средства и възможности за борба, защото има около 8000 общо случаи на наредности годишно. Много важно е да осигурим независимостта на Европейската прокуратура. Пет държави членки все още не са се присъединили към ЕПО. Унгария, Польша, Швеция. В това число трябва да направим колкото е възможно по-бързо при е, реалност присъединяването и на тези пет страни е, злоупотребите с средства от сълскостопанските фондове е системно. В това отношение става дума за 63 милиона грешки установени миналата година и броят нараства през годините. Трябва да се работи по-усилено във връзка с разкриването на измамите и адекватното наказание. Разграбването на земя, най-вече с цел субсидии, се наблюдава в Польша, в Унгария, в Чехия. За съжаление, само 12 държави членки прилагат напълно директивата ПИФ за защита на финансовите интереси, макар че е, юли миналата година бе крайния срок. Необходими са националните стратегии за борба срещу измама. Е, срамно е, че е, някои от държавите членки е, не бързат очевидно да започнат с прилагането на директивата, включително и моята страна, Чешката република. Ще подкатвим в този дух някои изменения. Благодаря. Благодаря, господин Пекса. Сега трябваше да дадем думата на другите двама докладчици в сянка, но те не присъстват. Имаме още малко време. За това ще дам думата и на всеки друг член на комисията, който желае да вземе отношение по темата, която обсъждаме или да зададе въпрос. Очевидно няма въпроси, няма забележки. Тогава Ще дам думата на госпожа Маргарета Хофман, директор на ОЛАФ. Ще помоля да спази регламента от 5 минути. Госпожо Хофман, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за любезните думи в началото на е, презентацията която той направи, е, комисията и в частност ОЛАФ винаги е, е, е била готова да помага, да предоставя информация не само по политическите въпроси, но и по техническите въпроси. Интересно бе да чуем и докладчиците в сянка. И очакваме вашите предложения за изменение. Мисля, че е добре обоснован е доклада. Включили сме редица важни аспекти. Нека да направя няколко общи забележки и да отговоря на някои от въпросите, които бяха повдигнати от членовете на парламента. Първото, което бих искала да кажа е, че е, съм съгласна с е, този важен въпрос, който бе подчертан тук. Е, сътрудничество между държавите членки и европейските компетентни органи. Естествено, директивата ПИВ трябва да започне да се прилага навсякъде във всички държави членки, защото това е, е основният момент в е, е, спирането на загубите от средства, които всъщност би трябвало да влязат в европейския бюджет. Редица мерки вече са предприяти на европейско и национално равнище през последните години. Естествено, тези мерки са в, решени и изпълнени в тясно сътрудничество между европейското равнище и националното равнище. Това е подчертано и в доклада има проблеми. Е, ние желаем във всеки случай е, да е, направим необходимото, за да отстраним проблемите. Вие повдигнахте въпроси във връзка с ЕПО. Комисията подкрепя е, Европейската прокуратура. Е, много важно е, естествено, тя да започне да оперира при положение, че има достатъчно служители и това надявам се да стане в края на тази година. Ние всички знаем, че има бюджетни ограничения, но вярваме, че ще се намери добро решение, за да бъдем в състояние прокуратурата да действително да започне да действа като един силен орган, който се концентрира върху престъпните деяния, а ОЛАФ най-вече да се фокусира върху административни нарушения и мерки за превенция на измамите. Възможно е, естествено, за определен период от време, макар и на непълно работно време, така да се каже, на нещатна длъжност, да бъдат мобилизирани прокурори от държавите членки. В някои от малките държави няма чак толкова много случаи и има, така да се каже, свободен капацитет. Ще помислим по този въпрос. Що се отнася до директивата ПИВ, държавите членки ще трябва да ускорят действията по изпълнението. Много неща трябва да се направят. Работим с държавите членки. Генерална дирекция правосъдие, както и ОЛАФ, работи в това отношение. Желаем да ускорим процеса, за да мож... както и окончателното структуриране и влизане в действие на Европейската прокуратура. Националните стратегии. Това е въпрос, който е от изключителна важност за комисията и за ОЛАФ. За съжаление, няма правно обвързващо задължение за държавите членки в това отношение. Ще проведем конференция с представители на държавите членки по тази тема скоро, така че ще можем да обсъдим въпроса за националните стратегии. Що се отнася до равнището, до нивото на измамите, въпросът се повтаря всяка година. Естествено, говорим най-вече за докладваните, за регистрираните измамни нередности, защото за тях имаме статистически данни. Това, което подчерта комисията още миналата година е, че ще засили анализите е, и най-вече усилията, за да придобие реалистична картина за всичко това, което в крайна сметка е установено вече и е на лице в държавите членки. Но данните, свързани с борбата срещу измамите, естествено трябва да се разглеждат индивидуално, те са отнесени към държавите членки. Нека да прегледам какво още е, е засегнато в дискусията. Не, струва ми се, че изчерпах въпросите. Благодаря ви. Много благодаря, госпожо Хофман, за вашето изказване и за поясненията по изказванията на колегите. Бих се обърнала сега към докладчика, колегата Кус, Искате ли да вземете думата за няколко заключителни думи? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че получавам още веднъж възможност да реагирам на чудото. В заключение ще подчертая следното. Всички ваши изказвания се основават е, т.е. всички е, текстове в моя доклад се основават на данни, които съм получил от комисията и от е, ОЛАФ. Не става дума за политически послания, става дума за една много техническа тема. И затова не смятам, че този доклад трябва да се променя или замества с друг, но естествено комисията ще трябва да реши това. И още нещо, което като че ли не бе съсегнато в дискусията. Е, при докладването, включително и в държавите членки, е, се подчертава, че има една, е, един прак от 10 000 евро. Ако става дума за плащания, които са под тази горна граница от 10 000 евро, Съответно, плащанията не, и сумите не се включват в докладите. А ние знаем, че именно в тази сфера е, на малките плащания е, всъщност има невероятен потенциал за измами и аз мятам, че тук трябва да е, обхванем и е, сферата, в която се извършват тези плащания под прага от 10 000, защото е, някои от случаите е, действително е, се натрупват и се стига до големи суми. И сега една история. Преди 250 години е, е живял Фридрих Велики, краля на Прусия. Той е имал генерал е, Йоахим фон Фетен – и този генерал е бил много известен по това време, богат човек, но същевременно много скромен и олицетворение на пруските добродетели. Една вечер приема гостенин, негов приятел. Генералът работи в кабинета си, близо до градината. И има газова лампа, която гори на бюрото му и той се извинява пред гостенина си. Само 15 минути още ми трябват, за да приключа това, с което съм започнал. И след като приключва, загасва лампата и запалва друга лампа. Приятелят му го пита, защо го правиш? И той казва, аз не мога да използвам а, газ, а, която съм получил от моя крал, за а, лични нужди. Ето, една такава позиция, на такова поведение е необходимо и това е целта в крайна сметка и на доклада за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Дали става дума за нашия крал, за нашето правителство, за нашата демокрация, все едно не можем да злоупотребяваме с средства, които са ни дадени за определени цели и да ги е, слагаме в собствения си джоб. Е, да, е, това трябва да е основната нагласа на всички. Естествено, ще трябва при всички положения да работим в тази посока, че ще има пречки и проблеми, това е ясно. Но хубаво е и ние самите да дадем един добър пример за едно такова поведение. Благодаря, благодаря господин Кус, благодаря ви за заключенията и за тази история, която така любезно ни разказахте. Благодаря на участниците в обсъжданията, защото те показват не само значението на темата защита на финансовите интереси и борбата с измамата, но и важната задача, която има целият парламент – да се погрижи за финансовите интереси на Европейския съюз и оттам на всички европейски граждани. Беше отправено искане по време на разискванията да се отложат сроковете и уважаваме това искане до 3 март, 14 часа, да бъдат внесени предложенията за изменения. Приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата. Колеги, просимо. Колеги, следващата точка от дневния ред е обсъждане на проекта на доклад за контрола на финансовите интереси на Европейската инвестиционна банка. Годишен доклад за 2018 година. Всички много добре знаем колко различни са инструментите, които се ползват за освояване на бюджета. Европейския фонд за стратегически инвестиции, ЕФСИ или така наречения фонд Юнкер, е главно на вниманието на този проект доклад. Извинявам се само за минута. Казвах, сигурна съм, че ще е, продължи да се укрепва ключовата роля на Европейската инвестиционна банка и за следващия програмен е, период 2021-2027 е, година. Надявам се всички сте съгласни, че тази растяща роля на ЕИБ подобава да бъде разгледана както от нашата комисия, така и от Европейската сметна палата. Извинявам се за това техническо уточнение, което се наложи. Бих искала сега да дам думата на нашия докладчик, господин Ейкот, когато моля не повече от 10 минути да направи своето изложение. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам. 10 минути е постижимо. Говорим за Европейската инвестиционна банка, ЕИБ. Годишния доклад по контрола на финансовата дейност на ЕИБ – Изготвил съм проекто доклад, който следва обичайната структура на такива доклади. Още в самото начало искам да кажа, че тук разглеждаме резултатите за 2018 година, въпреки че вече е 2020 година. Понякога за докладчика е трудно да се ограничи в зададения период. От 2018 година се случиха вече толкова много събития, е, е, от време на време си позволявах волности с периода. И мисля, че е логично да се даде поне малка идея за това как се развива ЕБА. И е важно за парламента и в частност нашата комисия да изкаже своето виждане по дейността, а и бъдещето на ЕИБ. Докладът започва с много сух преглед на дейността, географското разпределение на договорите за финансиране, е, страните, които са получили най-много средства. Мисля, че си заслужава по-задълбочен анализ на географското разпределение с е, разпределение на глава от населението, с е, недостига на средства, които се покриват, защото държавите членки, както добре знаем, са различни. Продължава доклада с приоритетите е, за инвестиционната дейност на ЕИБА. Все повече ЕИБА се превръща в климатична банка. И парламента многократно, включително и в резолюцията по зеления курс, подчерта значението на ЕИБ като климатична банка. Това се включва и в приоритетите на Европейската комисия. Важно е да видим как ЕИБ ще допринесе за постигането на поставените цели. Целта е цялата финансова дейност да съответства на парижките споразумения. 50% от финансирането към 25-та година да бъдат за климатична и екологична устойчивост с 1 трилион евро инвестиции към 2030 година. Това съвпада с амбицията на Европейската комисия. От една страна това означава, че трябва да подобрим начина на изчисляване на климатичната и екологичната устойчивост. Доста работа е свършена в тази посока, но е добре да се следи работата. Важно е също така да преценим какво означава съобразяване на 100% от инвестициите с парижките споразумения. Тук имаме какво да подобрим, да се изразя меко. Но а, знам, че хората от ЕИБ следят онлайн и много внимателно слушат а, какво казвам. Хиляди! Откъде да знам колко са? Позволих си волността да се спра и на кредитната политика. С няколко думи и за периода, следващ периода на доклада, 2019 година – защото и в транспорта има какво да се каже за кредитната политика. По-нататък в доклада продължавам с е, сътрудничеството с е, ЕБВР и многостранните банки за развитие. Това също е важно от гледна точка на ефективността. Продължавам след това с един съществен раздел за ЕФСИ, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Много добре знаете, че инвестиционният план Юнкер има тази управленска структура, която стои някакси по средата между ЕИБ и ЕС. От политическа гледна точка – може би, може би има призиви за увеличаване на финансирането, но от банкова гледна точка най-важно е да се прецени каква е добавената стойност и как се покрива недостига на средства в инвестиционните проекти. Това е, е основното в плана Юнкер но за ЕИБ по-важното е да се види откъде ще дойдат допълнителните средства за покриване на недостигащите е, ресурси за инвестиционни цели. Продължавам по-нататък с е, управленската структура. Въведени са известни промени е, за подобряване на управленската и контролна рамка на ЕИБ. Ако погледнем представителство на мъжете и жените в управленските органи, със сигурност има какво да се подобри. Но в е, областта на енергетиката, кредитната политика и прозрачността на вземане на решение непременно трябва да се подобрят, ако ЕИБ трябва да се включи и в обществените разисквания. Отминаха времената, когато Европейската инвестиционна банка не беше позната на никого в общественото пространство, но това, което тя прави, е важно за обществото и тъй като Европейския парламент представлява обществото, много а, важно е да се подобри прозрачността в този смисъл. Проектодокладът продължава и с отразяване на някои от препоръките на ОЛАФ за борба с измамите. Тук има какво да се каже. И накрая в доклада призоваваме ЕИБ да продължава да докладва за изпълнението на предишните препоръки на парламента, защото знаете, че ние даваме своите препоръки, очакваме ЕИБ редовно да актуализира начина по който подобрява изпълнението на нашите препоръки. И най-сетне изпращаме нашата резолюция на съвета и на комисията, но според мен е важно в съвета и в управителния съвет на ЕИБ обсъжданията са по-активни. Ние искаме да се предизвика там дискусия. Ето защо а, имаме тази заключителна бележка в последния ред на проекто доклада. Това са най-важните моменти в моя доклад. Много се интересувам от мнението на докладчиците в сянка, на другите колеги и естествено на самата банка. Благодаря. Да, господин Ейкот, благодаря. По-малко от 10 минути ви бяха нужни. Благодаря ви за изказването и представянето на проекто доклада по една толкова важна тема. Сега е, искам да дам думата на докладчика в Сянка от НЕП, Заповядайте на мястото на титуляря. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм докладчик сянка, но очевидно е необходима силна личност, която да се изправи срещу ако господин Ехот, госпожа Винцин, която трябва следваше да говори, ми даде своите бележки. Аз ще ги представя. Тя изразява благодарност на докладчика за чудесно свършената работа. Има няколко коментара. Първо, тя би искала да подчертае, че проблемите с климата не могат да бъдат разрешени без помощта на индустрията. Мащабните промени могат да бъдат постигнати единствено с участието на промишлеността и бизнеса и бъдат разгънати съответни инициативи за новаторски решения в областта на климата. Второ, Е, преминаването, е, преустановяването на ползването на изкопаеми горива трябва да стане по-етапно, е, като съответно се имат предвид последствията от прекратяване на действащите договори. Накрая госпожа Винцик иска да подчертае под е, че групата на НП подкрепя като че енергоисточници, като природен газ и производните им и съответното им финансиране продължава в е, преходния период е, с цел за постигане целта на климатична неутралност до 2050 година. И е, още други изисквания за предоставяне е, exposure for fossil... да, да, изискването за предоставяне на информация за експозиция на изкопаеми горива не трябва да бъде, да представлява удар върху малките и средни предприятия. Това е много важно. По отношение на прозрачността, стъпките на ЕЦБ са във вярна посока. Трябва внимателно да се работи за баланс между допълнителни прозрачни мерки от една страна и по-нататъчна бюрокрация и разходи от друга страна госпожа Винцик ще предостави няколко изменения във връзка с казаното. Още веднъж изразява благодарност за доброто взаимодействие. Благодаря. Сега давам думата на групата на социалистите, госпожа Крецо. Три минути имате. Заповядайте. Благодаря, аз също искам да кажа, че този доклад за ЕЦБ е много значим. Европ... ЕЦБ участва в, в дейности. Тя е финансовото уръдие на Европейския съюз за преодоляване на все по-разно, осъществяване на все по-разнообразни вътрешни и външни политики а, и като става дума като се има предвид количеството подкрепени проекти над 160. Искам да благодаря на докладчика Басайхот за изготвянето на доклада. Това е... Той е издържава духа на приемственост с доклад от предходната година но в качеството си на бивш еврокомисар не мога да не отбележа, че в първата част на диклода не са отбелязани е, всички е, аспекти е, над един сериозен процент от разходите на Ейба са посветени на сближаването на кохезията. Държа да подчертая това, защото знаем каква е ролята на ЕИБА през последните години, ролята и в Кохезионната политика нарасна неимоверно, особено за инвестити в слабо развити региони, съфинансиране на европейски фондове, и привличане на други на инвеститори. Разбира се, е, екологизацията на ЕБА е тема на широка дискусия и това е широко подчертано в доклада, но както казах, не можем да забравим какви са приоритетите на тази банка съгласно европейските договори. Тя трябва да играе важна роля за развитие на по-слабите региони и съгласно член 309 от договор за Европейския съюз, ЕИБА трябва да подкрепя такива проекти в по-слабо развитите региони, тяхното развитие. Както казах, наистина смятам, че трябва да продължаваме да работим с такива области. Твърдо сме убедени, е, че трябва да работим за преодоляване на дисбаланса между регионите. Разбира се, климата и всички тези цели са много важни с Европейския съюз и инвестински дейностите на ЕИБА трябва да бъдат е, в съответствие с Парижското споразумение, но Нека не си затваряме очите пред факта, че клима, постигането на климатичните сели разсилва, засилва, задълбочава разминаването между отделните две страни. Не бива да забравяме това и трябва внимателно да го отчитаме при оформята на нашите приоритети. Благодаря. Сега давам думата на групата Обнови Европа, също за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Благодаря на докладчика. Искам да се спра на два въпроса. Първо, е, смятам, че е много важна и положителна е, част от доклада е искането на, към банката да подкрепя по-дребни проекти е, и граждански инициативи. За мен това е много уместна, уместен коментар, който подкрепям. Второ, раздела по отношение на механизм за борба с измамите и корупцията – и това, че банката трябва да се възползва по възможно най-добре от взаимодействието с Олаф и ЕПО. Също много добре. Трето, географското разпределение. Не смятам, че има съществени промени в сравнение с предходния доклад, който сме готвили изчислих, че през 2018 година, ако направим географска разбивка на различните договори, ще очертаем 52 е, участници от държавите членки за 17 година. Броя на, лит, на е, лицата между, и проектите, между които са разпространени инвестициите, 54. Е е, няма съществена разлика. Подчертавам го в контекста на географския дисбаланс. И четвърто, отчитам, че доклада настоява ЕИБ да се съобрази с климатичните цели. И все пак смятам, че това е малко преувеличено. В параграф 20 четем, например, се обръща внимание, че Ейба дава средства за някои проекти за дългопроди, за Азербайджан, Италия, Адриатическо море. Поначало това са проекти с европейска подкрепа, които са включени в списъка на проектите от общ интерес. И още повече, нашия парламент преди две седмици ги включи в списъка на текущи. Така че в този смисъл бих казал, че не само банката финансира тези проекти на своя глава. И тъй като съм и зам-председател на комисията Реги, там провеждаме сходен дебат за това как държавите членки да финансират от Кохезионния фонд проекти за газопроводи и прочие, ще кажа, че напълно подкрепям подкрепата към финансиране на газови проекти за преходния период с оглед привеждане в съответствие с парижките цели. В този дух ще бъдат и измененията, които ще внеса. Благодаря. Благодаря, давам думата на господин Кус за групата Идентичност и демокрация. Три минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за доклада. За жалост не успях да го прочета, но затова в момента ще си спестя коментари по него. Благодаря. Не зная дали има други желаящи да се изкажат по проекта. За... Не виждам за това на го... нашите гости, госпожа Фалкстед, от ЕИБ е тук. Казвам добре дошла на гостенката. Искам да й дам думата, но е, ви моля да се ограничите до 5 минути във вашето изказване. Заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Ейкаут и на докладчиците в Сянка за това, че е, представих е, проекта за доклад по нашата финансова дейност през 2018 година. Дълбоко удовлетворена съм тук, за да мога да отговоря на някои от въпросите, които вие поставихте. Ние сме единствената многостранна институция за развитие, която води такъв структуриран диалог с демократично избрания парламент. Няма друга такава банка – и за това е много полезно и за заинтересованите страни, за НПО, които много отблизо следят нашия диалог. Изключително е полезен. Той стъпва и на полезната ни работа с други парламентарни комисии, с комитетите по економическите въпроси, по бюджета. С тези парламентарни комисии миналата е, седмица имахме също срещи. Казвате, че е, трябва да е, докладваме по изчерпателно за извършената работа по последващи действия, по препоръки. Ние го правим. Ние го правим, представяме нашите доклади по тази тема и ще продължим да го правим. Наистина малко е странно. Сега е 20-та година, обсъждаме 18-та. Като през 19-та година имаше толкова положителни промени за ЕС и за гражданите ни. Тази година, 2020 ще продължи с положителните промени. Ще продължим е, съобразяването на нашата политика и дейност с парижките споразумения ще работим и по транспортната политика. Провеждаме обществени консултации по транспортната политика. Работим и по социалните, екологичните и управленските стандарти, отново на основата на публични дискусии. Нашата политика за борба с измамите също ще бъде предмет на преглед. Това са много положителни промени, които предстоят през 20-та година. Що се отнася до географската разбивка на нашата дейност, мисля, че този въпрос е много важен. Ние публикуваме данни, разбира се. И ако вземете само е, стандартния размер на кредитите, наистина може да изглежда малко изкривена картината. Но ако вземем предвид економическата мощ на страните, изглежда съвсем различно, когато изчисляваме БВП. През 2019 по БВП са Гърция, Харватия, Полша, Естония, Финландия, Полша, е, Испания и Малта. Ето такава е класацията по БВП е, на глава от населението. Трябва да гледаме прагматично, трябва да видим реално на практика какво е економическото положение в страната и нашата кредитна дейност в нея. Ейба е, да стане по-ясно изразена климатична банка – Аз дори не бих се изразила така, не бих казала да стане климатична банка, а да, да стане още по-силна климатична банка. Имам предвид, че ние вече много сериозно финансираме а, в климатични действия в и извън Европейския съюз. Вече говорих за нашата кредитна политика в областта на транспорта. Ще я преразгледаме тази година Евентуално ще има нов подход на Европейската комисия по-късно тази година по отношение на транспортната политика. Ще видим какво е там. И сега за корпоративното управление. След увеличението на капитала на ИБА миналата година, за управленската структура беше направено много. Беше одобрен етичен кодекс, както за съвета на директорите, така и на управителния комитет – е, вие говорихте за е, съотношението мъжете и жените. Ето вижте как се развива през годините. 2012 година е, само 18%, сега една трета. Тенденцията е възходяща и много добра. 54% от съвета на директорите са жени. нашия управителен комитет ще имаме 3 общо от 9 членове които са жени. Много голямо е подобрението. Разбира се, е, пред те първа ни предстои още много работа, особено по отношение на администрацията, но това е нашата стратегия и ние съзнателно се стремим към разгръщане на потенциала и таланта на всички за укрепване на управленската ни структура. Остават е, само още два въпроса за допълнителният принос, който ние даваме към реализацията. Ние се срещаме, работим съвместно с Световната банка в Африка и другаде. И нашия принцип е да използваме местния изследователски капацитет за да може а, да се изясни какъв е проблема и да действаме. И това е, е напълно достъпно а, в а, общественото пространство. И сега Европейския фонд за стратегически инвестиции. ЕФСИ е много важен инструмент за промяна в ЕИБА. Броят на малките предприятия и на малките проекти, по-рисковите заради това, че те са малки или новосъздадени, много ни помага да подобрим кредитния си модел. И това е възможно само и единствено благодарение на гаранцията, която получаваме от бюджета на ЕС. Като имам предвид какви са капиталовите изисквания към нас, без тази гаранция не бихме могли да се справим. Мисля, че горе-долу отговорих на всички въпроси, госпожо председател. Ако има допълнителни въпроси, с удоволствие ще отговоря. Да. Благодаря. Първия път казах господин Фокстет. Аз се обърках се. Госпожо Фокстет, благодаря за вашето изказване. Не виждам да има въпроси и допълнителни съображения, затова отново искам да продължа по процедурата, да дам думата на представителя на Европейската комисия и на групата за взаимодействие с ЕИБ в Генерална дирекция финанси. Давам ви думата. Благодаря. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за много качествения, задълбочен доклад, който ние в космисията посрещнаме с голямо удовлетворение. Той поставя много въпроси. През следващата година ще работим във все по-тясно сътрудничество с ЕИБ, парламента и други заинтересовани страни в този дух е, ще огранича своите коментари до конкрет въпрос на пряко поставени въпроси. По-специално бих искала да се спра на бележките на госпожа Крецо, която напомни за климатичните промени и при цялата им значимост не бива да забравяме по-изостанали и нуждаещи се от помощ държави и региони. Нека не забравяме, че климатичните промени имат, имат и много сериозно социално измерение. Да, всички са засегнати, но по различен начин. Как да преодолеем тези разлики също е много важен въпрос въпросът е да осъществим справедлив преход. И тук комисията и ЕИБА работят в тясно сътрудничество, така е, ние предложихме, както знаете, е, механизъм в съответен, който да, даде, да гарантира целенасочена подкрепа в постигане на тези цели и тази програма за це, е, преходния период ще предоставя грантове и възможности, но също и финансиране в подпомагане на инвестиции, както от обществения, така и от частния сектор. Например, в програмата Инвеста е, е ще и потърсим и ще възможности за допълнителни и синхронизирани действия по програмата. И разбира се, имаме партньорство с Ейба, която залага както на Инвест EU, така и на различните инструменти за обществени инвестиции. Вие много от това отразявате в доклада си. Това е, което ние ще направим с цел да преодолеем разликите и да постигнем целите. И, накра... и освен това искам да подчертая, че наистина в областта на стратегията за транспорта е, прави се преразглеждане от комисията. Очакваме на е, окончателния резултат към края на тази година. А също и ще припомня бялата къща книга за транспорта, която ще бъде част от процеса на оценка. Разбира се, това не означава, че ние не работим и не мислим за транспортната политика на Ейба, както стана дума, прегледа започва сега Продължаваме с обществени консултации. Е, това е новата, новия подход на подхода на новата комисия по въпроса за транспорта и това ще намери отражение в съответните документи. Благодаря ви. Благодаря. И накрая а, бих дала думата отново на докладчика. Благодаря много. Благодаря на колегите за коментарите, както и на представителите на ЕБА и комисията, че вече наистина продължиха в диалогичния дух, който вече поддържаме. Промените и подобренията вече са видими и вие сами казахте, сговорихте за това и не трябва да се ограничаваме до финансовата 18-та година. Струва ми се, тук прозвучаха няколко въпроса, които заслужават по-нататъчен дебат. Това предстои в заседанията с докладчиците в Сянка. По принцип аз не виждам гигантски разлики в нашите позиции, но разбира се, когато госпожа Крейцо говори, че не бива да забравяме старите приоритети в светлината на новите, това намекна и комисията. Аз не смятам, че те, са, те си противоречат. Напротив, за мен е много важно те да върват ръка за ръка. Така трябва да бъде и така е всъщност за мен. Така че нека не се опитваме да противопоставяме несъществу, не, на базата на несъществуващи различия между старите и нови приоритети. Аз не виждам такова противоречие. Именно поради това започнах доклада с географския баланс. Това беше казано и в доклада. Аз се изказвам по-критично да се разглежда само като процент от БВП, така че това не очертава цялата квартина. Мисля, че така трябва да се гледа и Е и Б вече каза, че те разглеждат нещата на базата на глава от населението и други критерии. Това трябва да бъде подчертано. Мисля, че е важно, защото наистина географския баланс остава много важен момент в помощ на тези региони. По повод казаното от Комисията за справедливия преход, тук трябва да бъдем предпазливи, да бъдем внимателни, защото сега а, а, коректния преход е притчево езицех. Всеки говори за това, много е модерно да се говори за Но когато говорим за механизъм за преход, неговата цел е регионите в преход, да, в регионите в преход да се смекчи отражението върху хората там. Но когато говорим за финансиране, говорим и за преход в промишлеността. И е, колегите от ЕНП напомниха, е, не бива да забравяме индустрията, защото бъдещето на, индуст... на промишлеността е зелена промишленост, зелено производство. И това също трябва да стане справедливо. Така че го... да не говорим е, за справедлив преход и да, да покриваме всичко под този знаменател. Нищо против, но просто трябва да разграничаваме механизма за справедлив превод по МФР е, и механизма, който прилага ЕИБ. Мисля, всички трябва да сме наясно по това. Ролята на малките и средни предприятия с удоволствие. Тази роля е важна. Не разбрах за повече прозрачност и повече бюрокрация тук също ми се струва, че се прави несъществуващо противопоставяне. Ще говорим по въпроса. Мисля, че последното, за което трябва да е, обсъждаме, е, като какво означава да бъдем в съответствие с Пари, защото е, това ще повлече след себе си дискусии и за природния газ, и за втечнения газ, и за какво ли още не. Е, е, парижките цели предвиждат климатична неутралност и ние казахме 2050 година. Предстои дискусия, но за една инвестиция, говорим за една инвестиция утре, така че когато се инвестира днес, Говорим за инфраструктура и така нататък. Не бива да забравяме тези цели. Така че аз не смятам, че за сега сме наясно, като говорим за съобразяване с Париж все по-ясно става това са а, разходи съобразени с климатичните промени, но не би говорил за разходи в духа на Парижкото споразумение. Това също заслужава по-широка обществена дискусия, защото ние ще трябва да е, говорим наистина и това са дискусии по отделните теми, които наистина са важни, но когато говорим за използване на едни или влагане на средства, аз не винаги имам предвид Париж така че ако възразявате от използвания текст, можем да говорим, но аз не винаги говоря за Парижкото споразумение и да се възползвам от присъствието на комисията накрая. Разбира се, доклада е за ЕИБА, за прозрачност, за управленска структура, но като сме се събрали така и нататък, бъдещата политика на кредитиране, може би е разумно да споменем и поведението на комисията, когато става дума за назначенията в ръководните органи на ЕБА. Так, защото ако не заговорим за това сега, е хубаво да ще заговорим за темата, когато го започнем да говорим за транспорта. Така че комисията би трябвало да си спомни, че работи като комисия, която трябва да се отчита пред парламента и да осмисли своето поведение. Така както казах, възползвам се от присъствието на комисията да поставя въпроса. Доклада ми е за Ейба, затова там няма да го кажа, но мисля, че и Ейба може да се получи в някои отношения. Благодаря ви, очаквам бъдещите дискусии по очертаните тук теми, но съдейки по чутото днес, се надявам да полу... доклада да получи широк под широка подкрепа и да стартира бъдещи дискусии, които да помогнат на ЕБА да стане една истинска климатично ориентирана банка. Благодаря. Благодаря, благодаря много за заключителното изказване. Благодаря ви преди всичко обаче за извършената до тук работа и работата, която ви предстои. Искам да ви припомня, че срока за внасяне на изменения е 3 март 14 часа. Благодаря на всички колеги, които днес присъстваха. Благодаря на представителите представителят на ЕИБ, госпожа Фалкстед. Благодаря и на представителя на комисията. Благодаря за казаното. Благодаря и за